I'm sorry. Good evening, ladies and... Добър вечер, дами и господа. Добре дошли на всички на това съвместно заседание на две парламентарни комисии на Европейския парламент. Комисията ЕКОН и РЕДЖИ комисията. Тази среща се организира, тъй като изслушването с Европейската комисия за суспендиране на фондовете ЕСИ е предвидено в регламент 1303 от 2013 година, известно под името Общо приложими разпоредби. По-точно, съгласно член 23, параграф 15, искам да приветствам с добре дошъл заместник председатели на комисията Юрки Катайнен, както и комисаря Корина Крецо на нашето заседание. Добре дошли и благодаря ви за участието. Ние се срещаме за пръв път в този формат днес, за да започнем първия структуриран диалог с изслушване на комисията за евентуалното суспендиране на европейски структурни инвестиционни фондове. Този процес беше стартиран през юли, когато съветът реши, че Испания и Португалия не са предприели ефективни действия, за да намалят дефицитите си под изискуемото референтно ниво, съгласно Пакта за стабилност и растеж. Съвестът задейства процедурата за санкции. Тази процедура включва евентуално налагане на глоби или пък прекратяване на плащания или на поети ангажименти по фондовете ЕСИ оперативни програми в двете държави членки. Съветът по предложение на комисията през август реши да не налага глоби на Испания и Португалия. Сега комисията трябва да представи на съвета предложение да се спрат част или всички поети ангажименти или плащания за двете държави свързани с структурните фондове, но съгласно законодателството комисията може да направи подобно предложение само след като проведе структуриран диалог с Европейския парламент. Затова днес сме тук заедно, за да започнем този диалог. Искам да спомена също, че тази вечер тук е и представител на Комитета на регионите, те имат специална позиция, която следи положението в Испания и Португалия и тяхната позиция може да се намери на вебсайта на комисията. Искам сега да дам думата на колегата Гуалтери за неговите встъпителни бележки. Имате думата. Благодаря ви много. Аз също искам да приветствам с добре дошли заместник председателя на комисията Юрки Катайнен и комисари Крето. Вие сте запознати с процедурните стъпки, които доведоха до стартирането на този структуриран диалог. С това заседание ние започваме този диалог и ще преценим дали и какви евентуални стъпки да се предприемат в резултат на този първи структуриран диалог, който ще бъде оценен на съвместно заседание на координаторите и на бюрото на двете парламентарни комисии. Така че ние стартираме днес, но не знаем дали решението ще бъде взето веднага или по-късно. ще има преразглеждане на регламента за структурните и инвестиционни фондове. Както каза и колегата, има при припокриване на две процедури. Съветът реши, че не са предприяти ефективни действия от двете страни. Но по предложение на комисията същият съвет реши да не налага глоби на двете държави, като се отчитат извънредните економически обстоятелства и поетите ангажименти и предприятите действия от двете държави. От друга страна има и втори компонент – обхванат от регламента за структурните инвестиционни фондове. Комисията, съгласно него, има ангажимента да направи предложения. Но комисията трябва да отчете изцяло структурирания диалог, изразеното мнение на Европейския парламент, както и редица макроекономически елементи. Ние ще можем да обсъдим нещата по същество. Имаме и известна възможност за проява на гъвкавост. И това ще бъде един от въпросите, който ще обсъдим тук. Една от причините за провеждане на структуриран диалог е също да се види какви мерки точно трябва да бъдат предприяти. Ние очакваме да получим нужните подробности. Ако няма достатъчно подробности, ще, може би ще решим да продължим структурирания диалог. Госпожа Михайлова, първо искам да дам думата на представителите на Европейската комисия, така както е предвидено по нашия сценарий. Първо ще дам думата на господин Катайнен. Госпожа Михайлова, господин Гуалтери, благодаря ви за поканата да присъстваме на това изслушване, да обменим мнение. Ние сме тук, за да чуем вашето мнение, както и да предоставим разяснения, свързани с макроекономическите условия, свързани с европейските структурни инвестиционни фондове. Става дума по-скоро за, именно за тези условности, а не конкретно за двете държави. Знаете, че комисията следва триъгълника инвестиции, фискална стабилност, структурни реформи, за да се стигне до растеж. Също поставя акценти върху социалната справедливост, да се прилагат интелигентно предвидените мерки за постигането на добри резултати. Причината, поради която сме тук тази вечер, е свързана с приетото на 12 юли решение от съвета, констатиращо липсата на предприяти ефективни действия от страна на Испания и Португалия за преодоляване на, на високия дефицит. Комисията разгледа обоснованите искания на двете страни, отчети усилията за реализиране на реформи на двете страни и препоръчи на съвета да не налага глобата, която е предвидена при подобни решения за държавите от еврозоната. Затова беше решено да не се налагат глоби съгласно коригиращата страна на пакта за стабилност и растеж на 15 октомври беше поискано разяснение за това какви трябва да бъдат представени отчети на двете страни, какви мерки са предприяти. Със същото решение на съвета от юли се стартира и процедурата на макроекономическите условия, свързани с ЕСИ фондовете и економическото управление, така както е предвидено от съзаконодателите. Съгласно тези правила, комисията трябва да предложи преградяване на част на средствата за поети ангажименти по фондовите ЕСИ, не плащанията, а за поети ангажименти след провеждането на структуриран диалог с Европейския парламент. Така че ще има доста плащания, ресурси, които ще са на разположение на двете страни, докато дори да се вземе решение да се суспендира част от средствата за поети ангажименти. На 14 юли информирахме Европейския парламент за процедурата и готовността за провеждане на структуриран диалог. Радвам се, че можем да проведем обмен на мнения с депутати от различни парламентарни комисии. Искам да благодаря на председателите на Комисията по регионално развитие, на Комисията по економическите и въпроси за поканата. За тази дискусия ние ще докладваме пред състава на Европейската комисия за споделените мнения. Благодаря ви. Господин заместник председател, госпожа Крецо, имате думата. Благодаря, благодаря госпожо Михайлова. Вечера в е, благодаря на председателя на комисията ЕКОН, благодаря и на другите председатели на комисии, които присъстват, е, почитаеми депутати. Смятам, че това заседание е много важно. То показва високото уважение, което съществува между двете институции. Ще допълня казаното от заместник председателя Катайнен, като ще дам повече подробности за това, как е разработен текста. Както бе казано, член 23 от общите разпоредби казва, че когато съветът реши, че няма ефикасни действия по корективната част от пакета за стабилност и растеж, Европейската комисия е задължена да предложи на съвета временно замразяване на средства за следващата година. Благодаря ви за тази възможност да се вземе решение след структурния диалог. Мятам, че това е един демократичен начин на работа. Евентуалното временно прекратяване на средствата не е санкция. Би било санкция, ако беше по пакта, тъй като там автоматично се налагат наказания. То е част от едни по-общи мерки, които са включени с ексанте условията и специфичните препоръки по държави. Там а, се задава правилната рамка, за да има максимално използване и максимално въздействие на средствата по фонда. Може би сте били тук в парламента, когато се прие този регламент. Този регламент бе прият от Европейския парламент и съвета, като са законодателни органи. Спомням си, че когато бе включено това условие, Европейският парламент сметна, че условието е нещо положително. Така се дава достатъчно време на държавите членки да спазят препоръките на съвета. На следващо място искам да ви уверя, че временното прекратяване на плащанията по структурните фондове – няма да окаже краткосрочно въздействие върху изпълнението на програмите. Ако се реши така да се замразят средствата, то това ще бъде част от кредитите за задължения, бюджетни кредити за задължения, не плащания. Това означава поемане на задължения по плащания за 2017 година, например. структурните фондове имаме правилото N плюс 3. Това, което е предвидено за 14-та година, трябва да бъде похарчено до края на 17-та година. Тоест, ако прекратим част от 2017 година, това ще окаже въздействие единствено и само върху периода до 2020 година, само ако държавата не предприеме никакви действия, за да спази регламента. Затова искам да ви уверя, че и двете държави имат достатъчно поети задължения за 14, 15 и 16 година и Европейската комисия ще продължи да прави плащания по тези поети задължения. Всички знаем, че това е временна мярка. Имам предвид времето прекратяване на плащанията не мисля, че ще се стигне до 2020 година, тъй като съм убедена, че и двете държави ще излязат с проекто бюджет до 15 октомври. Тогава незабавно Европейската комисия ще премахне а, това временно замразяване, ако съветът прецени, че сръхдефицита е коригиран. Замразените средства ще бъдат ребюджетирани от двете страни. Що се отнася до критериите, те са записани в законодателството. Силно си изпомняте, има смягчаващи фактори, които бяха записани в 23 член на регламента за ЕФСИ. Имаше дискусия между комисията и парламента преди приемането на този регламент. Аз лично съм много благодарна за тази възможност, която ми даде Европейския парламент, да се включат тези смягчаващи фактори. Тук даваме възможност на държавите, достатъчно време също им даваме да изпълнят препоръките кога ще се вземе решение за размера на замразената сумата. Економическите и социални е, обстоятелства в държавата членка е, ще бъдат взети предвид, особено нивото на безработица, което е високо и в двете държави, Испания и Португалия, за които говорим. Това означава, че Европейската комисия би могла да направи предложение за замразяване, което да е под максимума който е записан в регламента. Програмите, които ще бъдат засегнати по това замразяване, логиката на разпоредбата е, че трябва да има пропорционално разпределение на замразените средства по ЕФСИ, програмите и приоритетите. Но регламентът предвижда, че определени приоритети и програми трябва да бъдат изключени от замразяването, особено нези, които са много важни за подобряване на лошите економически и социални обстоятелства, и особено тези, които са свързани с инвестициите и младежката инициатива за заетост. Искам да ви припомня, че изключването на някои програми от структурния фонд и Ефси от замразяването няма да намали общия размер на същото. Нивото на замразяване на неизключените програми ще трябва да бъде увеличено изключването на определени програми ще изисква труден избор. Например, между национални и регионални програми и ясни и убедителни аргументи, защо определени програми се смятат са по-значими от други. Тук сме, за да ви изслушаме, и след това парламентът ще излезе със свое становище. Колегиума от комисари ще вземе свое решение, пък след това благодаря ви, че ме изслушахте и очаквам вашите въпроси. Благодаря. Сега ще председателства ръководителя на комисията Реджи, но аз трябва да вмъкна коментар. Ние сме законодател, уважавам тълкованието на а, Европейската комисия, но нямам а, спомен това да не се е смятало за санкция. Знаехме, някои бяха против и не смятахме, че това замразяване е някаква положителна, е някакъв положителен стимул. Не, то винаги е било сериозна мярка. Типична бележка от страна на Европейския парламент. Искам да припомня на членовете на двете комисии, че заседанието ще се проведе в две части. От тук на сетне ще започнем с представителите на Комисията по регионално развитие. Бих искала да спазим времето, което ни е заделено. От тук на сетне трябва да имаме достатъчно време за въпроси и от двете комисии, и за отговорите на Европейската комисия. Затова предлагам на членовете на Комисията по регионално развитие по две минути на координаторите за въпрос или идея, предложение и една минута за втория кръг, ако въобще имаме втори кръг отново за членство на Комисията по регионално развитие. Съжалявам, но това е времето, с което разполагаме, както е и обичайно. Нямаме достатъчно време. След първият кръг на въпроси от координаторите ще дадем думата на гостите да отговорят на въпросите и след това ще продължим с втория кръг. Започвам с координаторите по две минути на всеки. Господин Ван Нистелрой от името на НП, заповядайте. Благодаря. Благодаря, че сте тук и за това, че започваме структурния диалог. Аз присъствах на преговорите преди 5 години и всичко помня. Помня всички дебати и нека бъде точен. Когато говорихме за тази възможност по член 23, това беше наистина последна, последна стъпка, която може да се предприеме. Това не е автоматична мярка. Подходът към нея трябва да бъде интелигентен. Вашата комисия е политическа комисия, това е ясно. Вие променихте роуминга, защото Имаше причина да не се предложи нещо, което може би щеше да бъде разумно предложение. Но точно за това става дума и тук. Мога да ви кажа, че така както сме го написали, тази мярка не е автоматична. Тя не се задейства автоматично. Първо трябва да се види пропорционална ли е мярката. Може да кажете, не заслага плащания. Еми не е било мислено да засяга плащания. Не, става дума за нови поети задължения от 1 януари идната година. Така изглеждат нещата. Две трети от инвестициите в Португалия идват от Европа. Ами вие така ще ги пронижите в сърцето. Образователните програми, програмите за развитие на селските райони, селените, всичко, което е записано в политическата програма. Първата роля на този структурен диалог е да изпрати ясен политически сигнал. Нещо друго измислете. Аз съм докладчик за, структурна, за програмата за структурни реформи. Тя не беше подложена на риск преди година. Сега по предложение на комисията ще стигнем скоро до решение. Това значи, че ние ще подкрепяме държавите, особено Испания и Португалия. Те трябва да излязат със свои корекции, за да се справят по-добре. Не става дума само за пари и за урязване, става дума за интелигентен подход. И последно изречение. Приканвам вашата комисия и искам да ми отговорите да излезе с подход, който да не наказва. Вие не наказвахте държавите, сега наказвате бенефициерите и регионите. Не може така. Благодаря ви, господин Ван Нистерой. Отлично начало на диалога. Господин Гуцулино от името на социалистите и демократите. Както е, от, се отбеляза, ние смятаме, че тази мярка е абсурдна и скудоумна. Е, мисля, че това е ясно бе записано. Също така е рожба на един политически сезон, нещо като политически триалог, който тече. Защото това не е акт на комисията Реджи, когато се говореше за реформата. Триалогът е този, по искане на Европейската комисия, който поиска такъв компромис от нас, за който говори Ван Нистеврой. И това всъщност изразява и политиката на старата Европейска комисия. Ние винаги сме били против това. Отвъд политическата ни идеология. Комисията Реджи винаги е била против такъв тип мерки. Защо? Защото смятаме, че тя е неефикасна, абсурдна и що се отнася до економическото управление, защото прекъсва една програма на публични инвестиции, защото се намесва и при плащанията, защото ще окаже огромни щети върху самите програми, когато оказва своето въздействие върху поемето на задължения, защото пречи. Не става дума само за едно плюс три. От, измества се въобще програмирането с месеци напред или години и оказва свое въздействие върху местните общности, както каза Ван Нистелрой преди малко. По един много сериозен начин при това. И така, ние винаги сме искали тази мярка никога да не се вземе предвид. Това беше ултима рацио. Винаги сме го чели така този текст и сме го тълкували така, като речи. Парадоксалното е, и това е въпроса, който ви задавам. Изведнъж това се оказва първата мярка, която предприемате вие. Защото вие се отказвате като Европейска комисия. Но и може би е добре, че сте въвели един механизъм с глоби или наказ... от... към Португалия и Испания. Но превръщате комисията за кохезия в, в... Извинете, политиката за кохезия в политика на налагане на глоби. Та в този структурен диалог бихме искали да разберем юридически как подхождате и защо така сте решили и най-вече какво възнамерявате конкретно да направите в момента, в който е, решите да суспендирате е, плащането. Благодаря от името на екаре госпожа Ружа Томашич. Две минути, ако обичате. ЕКАРЕ са убедени, че всяко решение за прекратяване на структурните инвестиционни фондове трябва да бъде добре обосновано и това да бъде последна мярка. Няма съмнение, че ще пострада доверието в правилниците на Европейската комисия. Не можем да не симпатизираме на гражданите на Испания и Португалия, които като много други в Европа страдат от кризата. Дори и една символична глоба от страна съвета щеше да се възприеме като глоба. Необходимо е да има стабилна среда в интерес на растежа и да се осигури възможност за изпълнение на инструмента на Европейския съюз. Благодаря от името на АЛДЕ. Благодаря. Добре дошли на двамата комисари. Най-напред искам да ви благодаря, защото в Политико прочетах статия с линк към информация от вас и го препоръчвам на този текст на всички. Той е много ясен вие показахте, че има правно задължение, член 23, параграф 3, да се задейства в тези условия. Разбира се, не можем да не съжаляваме, че трябва да го направим, независимо от огромните усилия, положени от Испания и Португалия. Сега сме в ситуация, в която не бяха предприяти действия по процедурата за прекомерен дефицит. Когато се говори за връзка между инвестициите, няма друга възможност, освен да се направи връзка с доброто управление на економиката. Можем да кажем, че е жалко, но правилата са такива и трябва да ги спазваме. В противен случай няма да има управление. Разбира се, обръщаме се към комисията да излезе с специални мерки. Моите въпроси са за. Ако погледнете член 23 и анекс 3 от общите разпоредби, Очевидно не можем да не обърнем внимание на обхвата на а, замразените плащания. Имате ли първа оценка на обхвата? През юли написахте писмо, в което записахте всички програми. Сега искам да попитам какъв е обхвата на евентуалното прекратяване. Кога можем да очаквам предложение след един месец? Готови ли сте да, предло... да обясните предложението си тук в парламента? Благодаря. Следващият е господин Омърже от името на Обединената левица. В член 23 поискахме структуриран диалог и това е така, защото не искахме да стане най-лошото, а най-лошото днес дойде. Не можем да не напомним, че Европейския парламент е, беше единствената институция, която се бори до последно срещу въвеждането на тези условия в общия регламент. Има непоследователност. Съветът от една страна решава да наложи глоби, а парламентът обсъжда замразяването на фондовете. За нас това са абсурдни, несправедливи санкции. Те са и опасни. Те са несправедливи, защото фондовете на регионите са излиза извън техните е, компетенции. Тези фондове имат значение и за инвестициите и растежа в по-слабо развитите региони, които често е, са понесли сериозни вреди от кризата, като в Испания и Португалия. Те са опасни за европейския проект, защото политиката на сближаване не е променлива на европейския семестър. Не и не може да се използва и от държавите членки, които сега искат само да наблюдават и да налагат санкции. Ако Европейския съюз предприеме това поведение, той ще стане незащитим. Това ли искаме след Брексит? Това е моят въпрос. Вторият въпрос. Аз мисля, че не бива да, на, не бива да налагаме санкции на страни, защото това има опасност за европейския проект. Госпожа Вана. Благодаря. Искам да кажа най-напред, че и зелените са убедени, че макроекономическите условия не са правилния подход. Мерките не дават резултати. Те не дават, те даже дават лоши резултати, тъй като регионите вече са засегнати от кризата. Освен това, ние говорим за уязвими хора, които в продължение на години са подложени на мерки за затягане на коланите. Тези мерки са контрапродуктивни и защото замразяването на тези фондове води до допълнителни разделения в Европа. В момента, в който Великобритания гласува за напускане, е необходимо да се съсредоточим върху инвестиция, не върху замразяване на фондове. Това е сигнал, който не бива да изпращаме. Моите въпроси към вас, госпожо Крецо, вие говорихте за неутрализиращи и смягчаващи фактори – парламентът се бори за тях. За какви смекчаващи фактори говорихте? На какво ниво ще се прилагат? Говорихте за до 50% от поетите ангажименти. Бихме искали допълнителна информация, допълнителни цифри за тези смекчаващи фактори. Мисля, че парламента трябва да бъде информиран за тях, за да можем да продължаваме този структуриран диалог за какви бюджетни средства става дума тук. Също така искам да кажа, че структурираният диалог щеше да има много по-голям потенциал, ако не беше организиран като изслушване. Мисля, че парламента трябваше да приеме резолюция. Благодаря, госпожа Дамато. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, движението 5 звезди е настроен критично към макроекономическите условия. Санкционират се регионалните и местни власти. Ще бъдат замразени техните проекти в момента, в който се е, увеличават дълга. Както и каза шестия доклад за сближаването, сега трябва да активираме член 23 за, за две страни, които проведаха драконовски мерки за економии. Те, тъй като не са успели да се вмесят в а, а, параметрите на пакта стабилност и растеж. А, всъщност е, политиката на кохезия е основният инструмент за инвестиции Участието на парламента в процес на взимане на решение по член 23 е задължителен, за да има регионална политика, която да се характеризира с разпределение и с инвестиции насочени към развитие на териториите. Е, ние не приемаме програмите срещу тези две страни. Действително ли смятате, така, да, така ли смятате да се борите срещу евроскептицизма? Имаме две страни, изпитващи трудности, а вие ги наказвате още повече. Идеята за солидарност фигурира в договорите, но може би комисията е забравила това. Искам да кажа също така, че португалския министр подчерта, че от гледна точка на е, логиката за санкциите, такава една политика противоречи на принципа да не се прилагат санкции. По този начин се наказват санкции срещу общностите. Въпросите ми. Може ли комисията да ни даде точни данни за социално-економическите условия в тези страни? Какво, е какъв ще бъде, какво ще бъде въздействието на мерките? Второ, параграф 16 на този член казва, че комисията през 2017 година би трябвало да преразгледа този член, да представи доклад и да предложи законодателно предложение. Евро... Кризата и економическия растеж са много по-зле, отколкото през 2013 година. Благодаря. Не виждам господин Брила. Това бяха въпросите от координаторите от Комисията по регионално развитие, господин Катайнен, госпожа Крецо. Имате време за отговори. Ще искам да ви помоля да се вместите в рамките на 5 минути. Благодаря за тези въпроси. Ще се опитам да отговоря е, на вашите въпроси максимално точно и госпожа Крецо ще даде още по-подробни отговори. Най-напред искам да подчертая следното. Комисията има правно задължение да, предприема, да предприеме мерки. Не става дума за политическа воля. Ние сме правно задължени и за това сме тук. Второ, замразяването или частичното замразяване не е санкция. Последните причини няма да засегне плащанията и също така правителствата могат да избегнат постоянни загуби. Всъщност тук става дума просто за изпълнение на ангажиментите и двете правителства, за които става дума, предложих, обещаха на държавите членки, на останалите държави членки и на своите граждани да спазят условията а, на фискалния пакт и когато те изпълнят а, своето обещание, а, ще няма да има замразяване. Мисля, че всички тук са убедени, че двете страни ще спазят обещанията за своите, своите дадени на гражданите им и на останалите държави членки. Не искам да предопределям бъдещите решения на Европейската комисия, но дори и да вземем решение за частично е, замразяване ще има значителни плащания и оставащи ангажименти за двете страни. Бихме могли да кажем много повече, отколкото страните са успели да освоят през програмния период. Така че няма да има нито един е, проект, е, който ще пострада. Последното, което искам да кажа, е нещо, което би трябвало да е ясно за всички. Наличието на условия в структурните фондове е логично. Имаме предварителни и последващи условия. Причината е, че тъй като харчим парите на европейските денакопаци, трябва да се погрижим тези пари да създават добавена стойност и да се изразходват както трябва. Със законодателите справедливо подчертават, че ако макроекономическата среда е неблагоприятна, обществените средства не могат да се изразходват по ефективен начин, то ще има разхищение. Ето защо предварителните и последващи условия са толкова важни. Именно за да се изразходват по най-добрия начин средства парите на дънакопаците. Госпожа Крече обаче ще ме допълни. Ще говоря народния си език. Най-напред е, Искам да кажа, че споделям споделените мнения. Обедена съм, че това са мерки, които се вземат като крайна мярка. Трябва да подчертаем, че това, което обсъждаме тук, не е последица на начина по който са изразходвани средствата от тези две страни, а резултат от законодателството, прието от съвета и Европейския парламент, налагащо макроекономически условия за фондовете. Двете решения на съвета бяха взети в резултат на непредприяти ефикасни действия от Португалия и Испания в контекста на процедурата за прекомерен дефицит в пакта за стабилност и растеж. Съгласно член 23, комисията има задължението да предложи на съвета временно спиране на част от поетите ангажименти. Искам отново да наблегна, че става дума за временно спиране на кредити, за поети ангажименти, а не за плащания. Подкрепям двете страни. Възхищаваме се. Освен това, настоявам да се отчетат смягчаващи обстоятелства. Миналата седмица, например, бях в Мадейра, видях колко силно са засегнати там от пожарите от това лято. И този регион трябва да се подпомогне от Фонда за солидарност. Аз не се намирам в много удобна позиция в момента да кажа, че трябва да се спрат временно част от ангажиментите за тази страна за 2017, но това е предвидено в законодателството. Обедена съм, и слушах и двете правителства, те казаха, че на 15 октомври ще излязат с доклад и ще посочат какви ще бъдат важните стъпки, които ще бъдат предприяти. Аз нямам намерение да цитирам тук конкретни цифри, но за 2014-2020 Португалия има 26 милиарда евро предвидени, а Испания, като част от Кохезионния фонд, има 38 милиарда, които са предвидени за нея. За 2014-2016 Показвала съм и тази графика за този период 2014-2016. 8,2 милиарда средства за поети ангажименти са представени на Португалия. Тя е изразходвала само малко над 1 милиард. Това са данни, които яко иллюстрира това, което каза Ирке, че има средства, които могат е, да бъдат изразходвани до 2020. Така че ако тази, е, това трябва да се има предвид, когато говорим за последиците от е, едно такова временно прекратяване на плащанията за ангажименти. Ние сме тук, за да окажем подкрепа на регионите, да изразходват средствата, предвидени за 2014-2016 в подкрепа на гражданите. Съветът изисква спазване на фискалните условия съгласно тези, които са предвидени по пакта за стабилност и растежа. Относно смягчаващите обстоятелства. Госпожа Вана постави този въпрос, например безработицата. Процента на безработица в двете страни е висок и спрените а, средства могат а, значително да се намалят, а, ако се отчита увеличен високият процент на безработица, например, ако той е над 8% от средния за Европейския съюз. Ние ще отчетем всички тези фактори при вземането на решение дали има такова временно спиране, като се съобразим и с предвиденото по член 23, алинея 3. Благодаря ви. Благодаря ви за тези изказвания. Имаме още четирима желаящи да се изкажат. Има ли други, които искат да вземат отношение? Господин Бощинаро ще бъде петият и госпожа Валина. Тоест, до тук имаме 6 души в списъка. Господин Руяс, вие ще бъдете първият. Това са колеги от Комисията по регионално развитие. Искам да припомня регламента. Една минута и може би съвсем малко, над една минута. Благодаря ви, госпожа председател. Аз съм от една от страните, която е засегната от е, това и искам да направя няколко предварителни бележки. Максималното създаване на гъвкавост трябва да отчита социално-економическото положение в страната, как се развиват а, какви мерки се предприемат от правителствата, какви ще бъдат негативните последици за инвестициите и доверието към европейските институции от страна на гражданите в тези държави. До сега препоръките на Европейската комисия от 27 е, юли не е ясно какво е било въздействието и неприлагането на глоба води до една а, странна ситуация. Как можем да обясним на гражданите ни несправедливостта на всичко това след а, години на саможертва от тяхна страна, Имам предвид саможертва не само на хората, но и на страната като цяло, на институциите, на правителството. Как е възможно, когато Европа говори за насърчаване на економическия растеж, за създаване на повече работни места, повече инвестиции, може изобщо да се мисли да се налагат подобни санкции, които удрят по инвестициите. Това е парадокс. Дали комисарите са наясно, че Инвестициите в голяма степен в Португалия идват именно от финансирани от Европейския съюз и може да се представите какъв ще бъде ефектът от налагането на глоби върху перспективите за инвестиции в Португалия. Така че, моля ви, претеглете много внимателно какъв ще бъде ефектът от това, което правите. Следва да имате предвид, също и принципите в член 23, алинея 11, преди да пристъпите към временно спиране на средствата. Следващият оратор. Благодаря ви. Временното спиране на средства за Португалия не е справедливо, като се имат предвид огромните посилия, положени от страната, структурните реформи, които са в ход, много от тях са реализирани, както и усилията за спазване на изискванията на пакта за стабилност и растеж. Правителството на Португалия е твърдо решено да реализира нужните промени, за да може да се намали дефицита под 3%. Инвестициите помагат за справяне с бедността. Решенията, взети от комисията и подкрепени от съвета, за примахване на глобите е правилно. Не считате ли, че временното спиране на европейско финансиране ще бъде удар срещу кохезионната политика? Представете ли се какъв ще бъде ефектът от това върху Португалия и Испания? Знаете ли колко евроскептицизъм ще бъде генериран от всичко това от държави, които вече 4 години прилагат строги бюджетни ограничения. Благодаря ви. Господин Валкар Сисо има думата. Благодаря ви много. Да се надяваме, че този структуриран диалог няма да се превърне в диалог между глухи слушайки представителите на Европейската комисия. Разбира се, аз високо ги, много ги уважавам. Казва, че всичко е прекрасно, това е само една подробност. Предприемаме някои мерки, защото това се изисква от правилата, които са в ход. Това няма да има економически ефект. Ако е така, защо сме тук? Защо се губим времето с подобна среща като днешната? Защо го правим. Но както мнози наказаха, аз също съм против тези мерки. Те не са справедливи, те не са навремени, те са непропорционални. Португалия вече каза е, своето мнение. Можем да кажем също и, и за е, Испания, която реализира реформи, създава милиони работни места, сега се говори за санкции върху Испания и това ще бъде напълно непонятно за хората. Знаете, че популизмът е във възход. Това разрушава Европейския съюз. Това разрушава възможностите за бъдещо развитие. Трябва да сме по-справедливи, и да не се стига до увеличаване на разликите. Нуждаем се от повече сближаване. Трябва да спрем да създаваме несигурност, особено сред онези, които инвестират в е, региони, които имат нужната регионална сертификация, тъй като тази несигурност в даден момент е, ще доведе до парализ на растежа, което ще засегне държавите членки. Благодаря, госпожа Гресо. Благодаря, госпожо председател. Както вече някои колеги отбелязаха, или това е някакво безполезно начинание, или е ясно, че Европейския парламент по начин, който е съвсем ясен и е толкова ясен, че не може да се правите, че не сте го разбрали, ви казва, че не смята, че съществуват условия за прилагане на правилото от член 23. Ние не смятаме, че има такива условия. Две държави имаме, които са положили огромни усилия, продължават да полагат огромни усилия, така че да ги наказваме в този момент, като избираме като вариант нещо, което нарушава сумата и правила, защото нарушава принципа на субсидиарността, принципа, когато се създава климат за инвестиции, правилата трябва да бъдат спазвани, принципите трябва да бъдат спазвани инвестициите от кохезионната политика са единствените на европейско ниво, които са сигурни и които създават очаквания в економиката и създават и очаквания, които са положителни. Всичко това трябва да ни накара да мислите, или, че или сме се шегували, а, когато се е включил структурния диалог, като вариант, или пък, че вие трябва да се върнете в съвета и да му кажете, че смятате, че няма такива условия. Комисията не е изпълнител. Комисията представлява изпълнителната власт и на парламента, на всички европейски институции. Мисля, че е съвсем ясно, че ви казваме, не смятаме, че има такива условия за прилагане. Трябва Okay. Uh, the next, the next... Следващият оратор, госпожа Валина, за една минута, моля ви. Добър ден! Аз е, считам, че спирането на средства е неморално, може би и незаконно. Неморално е, защото не може да налагате повече строги изисквания на хората, повече ограничаване на услугите за тях. Това е непоследователно, защото фондовете са предназначени за териториално и економическо сближаване между регионите. Тук ще се постигне точно обратния ефект, което ще доведе до огромна нестабилност. Това е и незаконно, защото член 23, алинея 11 казва, че трябва да са пропорционални санкциите и да спазват принципите за равно третиране на държавите членки, да се отчитат економическите обстоятелства, безработицата. Вие знаете какво е положението в Испания. Също се говори за равенство за между държавите членки. Съгласно института Айфо в Германия, от Мастриския договор насам повечето от държавите членки не изпълняват изискванията за равнището на дефицита си. И 114 пъти е имало такова надвишаване на, на бюджетните дефицити. Защо сега се изчита че Португалия и Испания имат по-малко правила, права, отколкото Франция или Германия. Благодаря. Господин Буштинаро има думата. Да, ще се вместя в една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, господин комисар, аз няма да ви приканвам отново да четете Штиглиц и неговите обвинения за 3% ортодоксалност, макар че ще е много интересно. Нека да оставим този въпрос на страна. Това, което вие предлагате, е политически и морално неправилно за две държави, които бяха сред най-силно засегнати от бюджетните ограничения. Вие искате да се продължи с тази ограничителна политика. На второ място да се налагат санкции върху регионите, на базата на политики, прияти от националните правителства, е нещо напълно неприемливо. И това е нещо, което Комисията на регионално, за регионално развитие и а, също Комитета на регионите отхвърлят. Президентът, който създавате днес за бъдещето на кехизионната политика, включително за сегашната финансова рамка, е нещо изключително сериозно затова ви моля да се запознаете с това какъв ще бъде цялостният ефект върху тези страни от предприемите мерки и върху кохезионната политика. Да се спомните също за това какво се случи с Румъния, когато бяха временно прекратени 6 оперативни програми по неясни причини. Ние а, се оплакваме от нарастването на популизма и евроскептицизма, но нека да видим какво става при нас ако искаме Европейския съюз да просъществува и след 2019, мислете за днешните си действия, тъй като този парламент ще подкрепи съюза или ще го блокира. Господин Фернандеш, извинявам се, не знаех, е, че е, има замяна. Сега имате думата. Благодаря ви. За мен е много трудно днес. Много е трудно, защото аз искам да говоря от името на хората на Испания, на правителството, което не направи кой знае колко бяха намалени данъците за богатите преди изборите. Необходимо е да се направи нужното, за да не се стигне до блокиране на структурни фондове. Ако комисията иска да наложи някаква подобна мярка, трябва да каже точно как ще стане това, под каква форма, защото трябва да се направи официално, така че парламента да може да обира пред съвета относно такова решение. Какво ще направи комисията за нелегалния референдум в а, а, Унгария, както и в а, Нидерландия? Това, което трябва да направим, е да видим какво мислят хората за автоматичното прилагане на правилата в Европа и как това допринася за подобряване на техния живот. Може ли комисията да помисли по-добре върху европейския проект, който е във ваши ръце? Благодаря ви. Това беше последния въпрос от името на Комисията по регионално развитие. Сега комисията има думата. Е, той замести член на Реджи. I, I'm sorry. Извинявам се. Проведени са преговори между двамата председатели и сме се разбрали. Господинът замести един от представителите на комисията Реджи. Той използва времето на комисията Реджи. Така стоят нещата. Комисарите дали биха искали да взема думата? Господин Катайн, 3 или 4 минути, но не повече. Благодаря, госпожо председател уважаеми депутати, бе повдигнат въпроса за гъвкавостта. Там, където Европейската комисия е имала избор, там, където е имала възможност да маневрира, винаги е показвала голяма гъвкавост към тези две страни. Поради тази причина Испания и Португалия не бяха глобени. Но имаме правно задължение да предложим частично замразяване на средствата. Това е друг законодателен акт. Мисля, че всички разбират, че в момента, в който две правителства, да, двете правителства подадат проекто бюджети, които да отговарят на изискванията, които да отговарят на фискалната част, приета от тези две правителства, тогава Европейската комисия незабавно ще размрази тези средства. Така че всичко е в ръцете на държавите членки. Нито цент няма да се загуби, ако правителствата направят това, което са обещали на гражданите и на другите държави членки. Аз лично вярвам, че двете правителства ще направят това, което са обещали. Те разбират колко е сложна ситуацията и колко е тежко положението в техните страни, едва ли ще поемат риска да влушат економическото положение в тези страни. Всичко е в ръцете на държавите членки. Някой каза, че комисията иска да накаже регионите, тъй като Правителствата не играят по правилата. Едва ли ще има растеж на регионите, ако правителството на централно ниво не се справя добре и обратното. Економиката е една. Силната национална економика и силната регионална економика са пряко свързани. Uh, Поради тази причина имаме и макроекономически условия. Има нещо, по което можем да се съгласим. В ничи интерес не е да се губят средства, нито цент. Непълно възможно е, когато правителствата направят това, което са обещали, а, тези средства да бъдат отпуснати. Thank you. Thank you very much. Благодаря, госпожо Крето. Ще кажа няколко думи. На първо място убедена съм, че това е диалог. Искаме да ви чуем, да разберем какво ви безпокои аз дойдох тук с заместник-председателя Катайнен точно с тази цел – да изслушам тревогите ви, а не да се вземат решения. Ние не можем да вземем решение от името на колегиума. Не можем да кажем каква част от средствата ще бъдат замразени, по кои програми. Тези решения ще бъдат взети на по-късен етап, след като се проведе обсъждане сред комисарите. Искаме да получим докладите на двете страни, които са обещали да излязат с проекто бюджети до 15 октомври. Вие знаете, че по шестопакета Европейската комисия можеше да поиска 0,2% глоба да 0,2% от БВП. Испания и Португалия подадоха искане да бъде отменена тази глоба или тази санкция. Ето тази санкция, ако бе наложена, щеше да окаже сериозно въздействие и то дългосрочно върху тези две държави. В своето писмо Португалия и Испания потвърждават, че до 15 октомври ще спазят изискванията на пакта за стабилност и растеж. Господин Буштинаро влезте ми в положението. Ако бяхте на мое място, какво щяхте да направите? Аз съм един от най-ясните поддръжници на козионната политика, регионалната политика, особено в държави като Испания и Португалия. Знам, че в договорите кохезионната политика цели да изглади различията, регионалните различия и така нататък. Това е едно от постоянните ни тревоги, една от постоянните ни тревоги. Но трябва да се говори, трябва да има диалог. Вие представлявате населението на своите държави и, както каза господин Коцолино, това е резултат от законодателство, прието от е, предишния мандат. Може да промените регламентите. Никой не може да ви спре. Господин Коцолино е от район, където макроусловията не се спазват. Говоря за Южна Италия. И ако не се спазват макроусловията, няма да има развитие на съответния регион. Знаете, че имаме региони, към които са изтекли милиони евро, но това не е оказало видим ефект върху растежа, върху работните места и така нататък. Разбирам връзката между бюджетния дефицит и ексанте условията. Тези ексанте условия са направени така, че да се създаде стратегия във всеки регион – поради тези условия екс-анте имахме стратегии във всяка държава за цифровия дневен ред, за инвестициите във всички сфери, така че, независимо от казаното от господин Гуалтиери, смятам, че тези условия са положителни предизвикателства за някои държави. Сега това е личното ми становище. Не мисля, че Италия щеше да се развие или щеше да направи политика за широколентовия интернет, ако нямаше такива ексанте условия. Има много други примери. Полша, например. So, so we, we have these ex-ante conditionalities, which are really positive incentives in order Положителните стимули могат да създадат рамка за инвестиции. Така инвестициите ни ще окажат най-голямо въздействие по региони и по места. Благодаря, благодаря а, на комисарите, благодаря на члените на Комисията по регионално развитие. Това беше първия кръг от дебатите първият етап на този структуриран диалог. Вие чухте ясно посланието на членовете на Комисията по регионално развитие. Искам да подчертая, че ние, членовете на Комисията по регионално развитие, разбираме ролята си за бъдещето на кохезионната политика. Разбираме ролята си за опазването на връзката между кохезионната политика и по-доброто економическо управление. Ние разбираме връзките, разбираме положението, но искаме също да чуем конкретните данни, как наистина стоят нещата, реалните позиции и подробната позиция на Европейската комисия. Как смятате да действате в бъдещето? Това е посланието ни. И сега ще дам думата на колегата Гуалтиери. Благодаря много. Преминаваме към втората част, комисията ЕКОН. Форматът е малко различен. По 4 минути за въпроси и отговори. Трябва да вземем предвид все пак, че това е диалог, така че членовете могат да решат или да зададат въпрос, или да излязат с изказване. Те могат да преценят, имат свобода как да използват времето си. Първият е, е колегата Балц. Е, Благодаря, председателю. Благодаря и на заместник-председателя Катайнен, както и на комисаря Крецо за съвместния ни дебат. Европейската комисия е длъжна да излезе с е, предложение за замразяване на европейските структурни фондове. Това предложение идва, защото съветът е посочил, че тези две държави не, са, държави не са предприели ефикасни действия за коригиране на свръхдефицита. Прекратяването на тези задължения е задължение на Европейската комисия. Той идва от регламент. Институциите са приели този регламент е, по процедурата за съвместно вземане на решение. Това трябва да бъде подчертано. Част от преждеговорившите казаха неща, които леко ме притесниха. Те казаха, аз съм против това, защото винаги сме били против. Еми, това е доста слаб аргумент. Ако започнем да казваме в парламента, винаги съм бил против миналото и затова не искам сега това да се случва днес, ще е много трудно да работим заедно. Част от колегите ясно го казаха, тук говорим за бюджетни кредити за поети задължения. Това не е свързано с проекти, които вече са задействани, стартирани, Европейската комисия го каза, става дума за евентуални бъдещи проекти. И не мисля, че говорим изобщо за отмяна на каквито и да е плащани. Говорим за възможно евентуално замразяване. Подчертавам евентуално средства, които могат да бъдат замразени и след това отново могат да бъдат мобилизирани, когато се отговори на условията. Мисля, че Европейската комисия разполага с достатъчно възможности а, да вземе решение за това как и кога да има такова замразяване. Аз а, съм в сложна ситуация. В Испания и Португалия, според мен, а им, според мен има разлика между двете държави, а, трябва да кажем, че Испания върви по съвсем различен път. За съжаление, не може да кажем същото за новото португалско правителство. Засегнатите държави членки могат да имат, е, да получат замразяване и, както знаете, има критерии, които са съвсем обективни за едно такова замразяване. Смятам, че това е разумен подход и смятам, че Европейската комисия трябва да излезе свое предложение. Както казах вече, разчитам на мъдростта на Европейската комисия. Европейската комисия е длъжна да направи такова едно предложение. И съвсем ясно искам да го кажа, защото това е мнението ми и мнозина от моята група са съгласни с мен, не можем да казваме на Европейската комисия да не спазва задълженията си. Имам още 30 секунди. Макар, че искам да дам думата и на комисията да отговори. А, но ще спра до тук, но само един кратък въпрос. Кога възнамерява Европейската комисия да излезе със своето предложение? Благодаря. Who would like to answer? It? Кой иска да отговори? Заместник председателя Катайнен. Съвсем накратко, в отговор на последния въпрос, кога ще представи комисията предложение, не сме приели график. С комисаря Крецо ще докладваме пред комисията утре и ще обмислим бъдещите стъпки. Е, напълно обосновано депутатите казват, че според регламента, ако има замразяване, то ще бъде е, премахнато след е, спазване на критериите. Така че тук не става дума за стремеж, става дума за размразяване. Всъщност господин Балц попита, каза, ако съм прав, няма краен срок за това кога ще бъде направено предложението. Комисаря Крецо каза една година след решението по параграф 10. Но нищо не се казва е, за крайен срок и график за предложението. Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че ние е, показваме ясно значението на структурирания диалог. Парламента много се бори за него ние водим един политически, юридически, економически дебат и е ясно какво искаме да кажем. Господин Катайнен, защо комисария Йотингер декларира, че Португалия има нужда от нова програма за подпомагане. За какво става дума? Господин Катайнен, вие като комисар отговаряте за инвестициите. Ако вземем ситуацията в двете страни, особено в Португалия, ще видим, че там високото ниво на инвестиции е застрашено от необходимостта да се спазят изискванията на пакта за стабилност, допълнено с два пакета и шесто пакета страната днес има нужда от европейски капацитет за инвестиции чрез структурните фондове. Имайки предвид публични и частния дълг, нека да признаем планът разработен с господин Юнкер, планът FC е съвсем слабо напои португалската економика. Не бива да се слага край на динамиката на инвестициите. Вие го казахте, каза и госпожа Крецо. Това са временни мерки, нищо страшно няма, те ще се прилагат в краткосрочен план, когато обаче економиката е толкова крехка, кои, на която е нужно, са и нужни уси, много усилия, всеки е един а, лош а, знак застрашава инвестиционния климат. Е, в Португалия дефицитът ще бъде 2,5%. Какво повече може да се иска от нея? Вие не сте взели решението и се радваме, че се води този диалог. Мога ли да ви предложа, тъй като е, не можем да не спазваме правилата, след като съветът смята, че може да има нулеви санкции, защо не се съобразите с препоръката на парламента за нулево замразяване? Чувам и други доводи. Е, ще замразим, след това ще ни покажат резултати и ще размразим. А, мисля, че е по-добре да се запази бюджета и да се види дали има нужда от е, замразяване. Какво мислите за тези два варианта? Очевидно, вие обмисляте варианти и това би могъл да бъде приноса на парламента е, към е, решението ви. Убеден съм, че ще имат възможност да коментират господин Бернт Лукас. Да, господин председател. Искам да се изкажа критично към изказването на комисията че говорим само за замразяване на бюджетните кредити за поети задължения, не за плащания. И няма да бъде загубена нито стотинка, ако държавите членки спазят обещанията си. Аз мисля, че това е наивно. Разбира се, ще се забави инвестиционното планиране. Инвеститорите ще бъдат разколебани, тъй като ще е, са наясно с, е, е, не с това, че няма да се спазят е, ангажиментите за съфинансиране. И това замразяване ще доведе до забавяне на инвестиционното планиране. Аз лично смятам, че трябва да се предприемат мерки, но не тези, които се предлагат ние не искаме да се съкръщават инвестициите е, за региони, които са в необлагодетелствено положение. Нека да бъдем по-конструктивни. Аз смятам, че трябва да се съобразим с факта, че евроскептицизмът ще се засили, ако Европейският парламент за пореден път наруши правилата си. Правилата са такива, каквито са и те трябва да се спазват. Най-доброто ще бъде да видим как да приложим тези правила по най-интелигентния начин. Комисията има ангажименти, които трябва да спази, но това не означава, че трябва да се сложи край на регионалната политика. Държавите членки могат да трансформират финансирането и да осигуряват финансиране, за да се компенсира недостига на европейски средства или постоянно, или временно. Мисля, че това би било по-добро изразходване на обществените средства. Освен това, Европейския съюз има възможността да направи така, че европейските средства да се изразходват по най-добрия начин. И съфинансирането, в съфинансирането да участва трета страна. И ако има европейско участие, ще осигурим положителен економически ефект с по-неефективното финансиране ще се съкрати. Това е нашата цел всъщност. 100% от европейското финансиране в Гърция се използва без съфинансиране. Дали пък да не променим тази променлива и да, и да увеличим съфинансирането, осигурено от трета страна? Дали не може комисията да се замисли по този въпрос? Кой иска да коментира, господин Катайне? Благодаря. Не искам да коментирам онова, което се говори за бъдещето на Португалия. Това не е въпрос който комисията желая да коментира. Общото ни намерение е да помогнем на Португалия да се върне обратно по пътя на устойчивия растеж. В момента нямаме нужда от послания, които биха довели до дестабилизация. Второ, госпожа Берес каза, че Португалия има нужда от, под помощ за частни и обществени инвестиции. Не искам да предопределям решенията на комисията, но ако се вземе решение за изразходване на част от ангажиментите, ще има значителни плащани насочени към страната. Освен това, има доста голяма част неоползотворени ангажименти, много повече, отколкото страната е успяла да освои в е, този програмен период. Вашето предложение за нулево замразяване, мога само да кажа, че не мога да предопределям официално решение на комисията на този етап. Само един последен е, коментар – Говорим за график. Португалия и Испания ще представят проект бюджетния план на 15 октомври и комисията ще направи оценка на тези проекти, както и на всички останали страни. И след като направим тази оценка и се взем Ако преценим, че двете страни е, спазват поетите ангажименти, можем да отменим замразяването. Е, това е логиката. Решението за изразходване е, е нещо, което може да се реализира в рамките на няколко седмици. Не, не, съжалявам, казва председателя. Госпожа Гула. На... Съвсем преднамерено оставих време на комисията да отговори на мой въпрос, а те използваха това време за да отговорят на господин Балт. А след като има правила, нека да се спазват. Не съжалявам, трябва да преминем нататък. Силви Гуари има думата. Съгласна съм с господин Луки. Да, всеки депутат трябва да получи отговор. Искам да ви кажа, че депутатът, който води, и съм благодарна на двамата комисари, е много символичен за състоянието на европейския проект. Имаме впечатлението, че трябва да изберем лагера, към който да се насочим. Или сме от страната на онези, които искат гъвкави правила, или онези, които искат строги правила. Или сме а, с юга или севера, или при а, левицата или десницата. Искам да ви приканя да се замислите по 4-5 въпроса. Първо, предполагам, че всички са съгласни, че въздействието на кризата в съответните страни заслужава внимание от хуманна гледна точка. Ние създадахме Европа не за да наказваме страни, в които има много страдания. Бедността в една страна засяга всички нас, безработицата в една страна засяга всички нас, няма значение дали е в юг или в север. Второ, в Европа има липса на доверие и на север, и на юг. Има и страни, пъци. И е необходимо да накоплаците да са убедени, че средствата им се изразходват добре. Парите не растат по дървото и се смята, като, и като че ли... И си има една представа, че има бедни само на юг. Това е карикатуро. Трето, правилата. Имаме впечатлението, че сякаш тези правила не са гласувания парламента. Тук виждам цифрите броят на гласовете за, като докладчик за санкциите по 6 пакета Смятам, че комисията може би трябва да бъде по-справедлива и не би трябвало да допуска изключения. Всеки, който се погрижи да измете пред двора си, без да се замисля за Европа, искам да кажа на унези, които смятат, че комисията търси трети път, не виждам как ще го намерят. Играта е много трудна. Тя състои в това да се спазват правилата и заедно с това да се прилагат по интелигентен начин, за да могат да нанасят минимум щети. Въпросът ми каква ще бъде последицата за бъдещето? Всички казват, ама вижте сега, няма да има никакво въздействие, няма да има никакво отражение върху проектите. Можем ли да направим така, че да има минимално въздействие в бъдещето. Всички ние заедно искаме Европа да има бъдеще. Искам само да кажа, както каза председателят Гуалтиери, според разпоредбите за европейските фондове, няма краен срок за замразяване на фондовете. От друга страна сме убедени, че като членове на комисията ние ще информираме Европейската комисия. Както казах, ние сме тук, за да чуем вашите предложения и да вземем решение след като двете страни представят проекто бюджет. Но не сме ние дамата, които ще вземат това решение. Решението ще бъде взето от пълния състав на комисията. Хареса ми и вашата идея за а, човешката гледна точка. Ние не се занимаваме с политика заради самата нея. Целта на политиката е да подобри живота на гражданите и политиката на сближаване е онази политика, която има най-осезаем ефект върху живота на гражданите. Да, притесняват ме онези различия, за които вие споменахте между юг и север, изток и запад. Този път е опасен. Но солидарността трябва да върви ръка за ръка с отговорността. Имаме законодателство, което трябва да се спазва. Но, както казах в началото, тези страни имат много неосвоени средства 2014, 2015, 2016 година от поетите задължения. И ако има замразяване, то ще бъде на част от поетите ангажименти и аз не очаквам тези страни да чака до 2020 година, когато този ефект ще се усети в краткосрочен план. Искам да ви уверя, че няма да се усети никаква загуба. Да, съгласна съм, че става дума за политически сигнал, който има символично значение. Има нужда от баланс между необходимостта от спазване на правилата, прияти от съвета и парламента, и разбира се впечатлението, което създаваме за цяла Европа. Благодаря, Мариза Матиас. Благодаря, господин председателю. Уважаеми комисари, Откакто започнахме този диалог, не съм се променил позицията. Мисля, че всичко това може да се превърне в един фарс. Европейският парламент е институцията, която е най-близко до гражданите. Ние сега сме пред свършен факт, а това е престъпление към европейския проект. Вие сте наясно, че хората от Португалия и Испания страдат от нелепите мерки на бюджетни ограничения през последните години. Господин Катанин, вие говорите за санкциите. Сякаш замразяването на средства е някакъв стимул. Не, това не е стимул. Ние в голяма степен не харесваме това, което правите вие, господин комисар. Ако се вземе решение да се замрази половината от заплатата ви, ще считате ли, че това е стимул за вас? Какво означава на жаргон на Европейската комисия стимул? Става дума според нас за едно наказание. Едно наказание, което е завуалирано като награда. Двете страни, Испания и Португалия, най-силно бяха засегнати от случващото се през последните години в Европейския съюз. И сега, когато те вече спазват правилата, се наказват а, с подобни контрапродуктивни санкции, които са несправедливи. Вместо да им се благодари за това, че намаляват дефицитите си, вие се опитвате да сложите край на инвестициите, които в Испания и Португалия достигат рекордни нива. Това е нещо, което може да засегне инвестициите, които съществуват и ще бъде катастрофално за двете държави. Според мен, ясно е какво е заложено на карта тук. Има един процес на саботиране срещу държави, които сега се поставят в една постоянна позиция на несигурност и се опитва комисията да прокара политики, които двете страни са отхвърлили. И искате хората да приемат а, а, чрез а, сила тези произволни политики всякаква надежда на хората за бъдещето на Европа, която някога беше синоним на солидарност и просперитет, ще бъдат унищожени, ако се предприемат подобни решения за замразяване на структурни фондове. вие ще влезете в е, историята по този начин на хора, които са саботирали европейския проект. Председателят, е, ако някой иска да получи втора възможност да постави допълнителен въпрос към комисията, трябва да се остави време за това в рамките на слота, който му е отреден. Следващият оратор. Мисля, че е ясно настроението в залата че подобно решение не трябва да бъде реализирано. Трябва да сме наясно каква е бюджетната позиция на Испания. Вие преднамерено пренебрегвате отклонението от целите, заложени в бюджета. Ние казахме, че финансовите реформи в Испания доведоха до изкривявания. Ще има и други проблеми, свързани с заетостта, но вие си направихте облушки. И не само моята група, групата на зелените, казва, че нещата са зле, но го казва и независимия финансов орган в Мадрид. Между януари и май имахме 8% приходи, но вие пак не обърнахте внимание. Ако не обръщате внимание и се правите, че не сте отговорни за подобни политики, вие игнорирате хората, които ще пострадат. Това са местните и регионални власти, това са обикновените хора. Вие наказвате хората, които са напълно невинни и създавате стимули за хора, които не спазват правилата. Това е ситуация по Кавка. Трябва също да се помисли за правилата. Те са догматични, те са неефикасни и трябва да сте действително много умел играч да прилагате правила, които са на практика неприложими. Добре, е, че водим тази дискусия, обаче, вие имате доста право да решавате как да се прилагат тези правила. Защо имате такива а, права? Има различни нива на БВП в а, Европейския съюз. И в заключение още три неща. Първо, искам да попитам дали ще направите оценка на социалното въздействие от а, замразяването на тези фондове. Ние бяхме изненадани, господин Катайнен, че казахте, че нищо няма да се случи, защото има толкова много неосвоени средства и ще има и пари, които ще останат дори след налагането на санкциите. Вие трябва да имате програми и държавите членки да могат да освоява средствата, но вие или не вярвате на държавите членки, или пък програмите не действат и вие нямате доверие в собствените си програми. Освен това, можете ли да ни кажете дали вярвате в програмите? И сега към колегите. Мисля, че всички сме съгласни, че макроекономическите условия са ужасна идея, въпреки че някои от нас гласувахме за тях. Защо да не приемем резолюция на следващото пленарно заседание и да поискаме от съвета да се преразгледа? Нека да представим резолюция на следващото пленарно заседание с искане към съвета. Господин Катайнен, за съжаление не разполагам с достатъчно време да го отговоря на въпросите ви. Ние подобрихме техническата помощ, за да помогнем на държавите членки да освояват средствата. Сега това освояване е на много по-високо ниво, отколкото преди. Както казах и по-рано, никой няма да загуби, ако правителствата направят това, което са обещани. И аз силно вярвам, че двете страни желаят да направят това, което са обещали. И то не заради законодателството в Европейския съюз, а защото по този начин държавите им отново ще тръгнат по пътя на растежа. но ще имаме проблеми, ако правителствата и държавите не изпълнят това, което са обещали пред останалите държави не мисля, че ще се стигне до там. Марко Вали има думата. Благодаря, господин председателю. Нито съм португалец, нито съм испанец, италянец съм и съм част от тези държави, които доста глупаво направиха, като подписаха тези правила, които в този момент се използват за да ги изнудват. Когато има държави като Германия, която не спазва правилата за свръхдефицита, питам комисията какво прави, за да ограничи това, тази липса на равновесие, защото ние санкционираме държавите, а, които са засегнати от този дисбаланс, създаден от Германия. А, говорим за нещо съвсем дребно, а имаме огромен политически и економически проблем, свързан с економическия и паричен съюз. И не решаваме проблема там. Правилата всъщност осложняват проблема и санкционират не там, където трябва. Отиват при онези държави, които имат нужда от помощ, и ще им спрем фондовете, които вървят в тази посока. От друга страна, държави, които създават дисбаланс, като Германия, Холандия, по баланса за плащанията, за тях има процедури, които им дават само ползи. Дори Франция Франция си е Франция, каза Юнкер. Какво искате? Ето това са правилата. Правилата не функционират. Трябва да се съсредоточим върху економическия и паричен проблем. Това лято Штиглиц звънна камбаната и каза, ако не посочим с пръст економическия и паричен съюз и една економическа зона, която не е интегрирана и ако продължаваме да искаме погрешни реформи за девалвиране на заплатите, и непопулярни маневри, които дори са глупави, Европейския съюз няма да просъществува. Дори този мандат, който имаме пред нас. Така че валутната политика няма как да върви добър, по добър начин за 19 държави, които имат различни економики, различни лихвени проценти. Стига сте защитавали фанатично този инструмент. Нека да почнем да говорим сериозно, преди да се разпадне неконтролирано всичко, защото Европа ще трябва да управлява нещо неконтролирано и епохално като събитие. Затова предпочитам да седна на маста и да кажем там, където не може да има повече економически паричен съюз, трябва да направим стъпка назад. Това е проблема и не трябва да говорим за глупави санкции, които очевидно за други държави, където са силните, не се прилагат. Германия създава огромен свръх баланс с огромни средства и никой не прави за това нищо. Когато говорим за слаби държави, тогава изведнъж комисията е много силна. Така мислят гражданите. Please. За отговор, господин Катайнен, всички са съгласни, че а, хората в Испания, особено в Португалия, но в двете страни пострадаха много. Това е, беше истинска трагедия за обикновените хора, които загубиха работните си места и надежда за бъдещето си. Но също забелязваме и някои окоръжителни сигнали. Например, испанската економика има много бърз растеж в момента, въпреки че има нужда от създаване и на повече работни места, но стабилност е необходима, а тя ще дойде, когато всички започнат да вярват, че страната е излязла от структурните проблеми. На второ място, европейската солидарност е, се базира на върховенството на закона. Европейския съюз почива върху принципа на върховенството на закона, което означава всеки да си върши работата. Ние се споделяме солидарност, ние имаме готовност да помогнем, ако всеки се свърши домашната работа. Иначе няма да можем да си имаме доверие и няма да има солидарност, няма да има съюз на ценности. Ето защо комисията, като пазител на договорите, трябва да е много внимателна и да прилага еднакво нормите по отношение на всички страни. Ние не можем да си позволим да нарушаваме закона. Ако някой иска да промени правилата и законите, нека да го направи. Но наш дълг е да гарантираме спазването на правилата, които са в действие. Благодаря. Господин Моно. Уважаеми комисари, отново комис... Ние се опитваме да се налагаме на сувенирни държави. Говорим за структурни реформи, но за това се крие а, е, реалността, повече регламентиране, повече засягане на националните пазари. Берлин се налага върху Брюксел с цел да се спаз, запази обща валука. Испания има в случая пакет от 28 милиарда, които замразявате. Тоест, вие по този начин нарушавате възможности на тази страна за бъдещи инвестиции. Има шантаж от страна на институциите в Брюксел. Освен това, Кохезионните фондове, те имат за цел да намаляват разликите между регионите. Те имат свои правила, те са автономни, тук вие налагате репресивни мерки с финансови ограничения. И така фондовете стават неоперативни. Абсурдно е от държавите, от държавите да се иска да карчат повече, без да използват средства от фондовете. И моя апел към вас е да не замразявате фондове за Испания и Португалия. Необходимо е държавите да имат достъп до, до средства, да имат контрол върху границите си. Господин Китайнен за отговор. Вие казахте, че Европейската комисия иска да свърже структурните фондове с политиката на бюджетни ограничения. Но трябва да имате предвид, че структурните фондове са свързани с предварителни и последващи условия. Да, има правно основание и трябва да се спазва регламента така, както е напишен. Предварителни изисквания, за да може да се функционира добре фондовете и последващи изисквания, за да се изисква от държавите членки да изразходват по най-добрия начин средствата на дънакоплаците. Вие казахте, че на държавите членки не трябва да се налагат фискални а, изисквания. <clears throat> Това ще означава, че няма да имаме обща економика. Европейската економика се базира на конкурентоспособност, но трябва да се има предвид, че имаме и задължения едни към други, изискване за проява на солидарност. Ако има пожар в една държава членка, тя може да засегне, това може да засегне останалите. Благодаря, Гюнер Кокмарк. Благодаря, господин председателю. Три неща искам да споделя. Първо, мисля, че е обезпокоително че много от депутатите тук считат, че държавите членки няма да изпълнят ангажиментите, видени в процедурата за прекомерен дефицит. Мисля, че това е по-големия проблем. Това не е отговорност тук или отговорност на комисията. Това е отговорност на правителствата, на парламентите в тези държави. Ние всички сме преживели трудни времена. Но ако искате да увеличавате разходите в най-трудните времена, тогава подкопавате инвестициите, създавате повече нестабилност. И вторието, второто нещо, което искам да кажа, е, че Европейския съюз е почива на правото и ако приемаме законодателство, то предвижда определени правила и трябва да изискваме от всички нас да ги спазваме, иначе нямаме нужда от тях – иначе няма да сме съюз. Ние имаме правила относно плащането на вноски от държавите членки и това са различни суми за различните държави членки. Има правила за фискална стабилност, имаме правила какво се случва, когато не се спазват тези правила. Имаме също и правила, свързани с различните фондове. Ние, като Европейски парламент, Намекваме, казваме, прияти са тези правила, но не сме имали точно това предвид. Е, просто това е било едно изявление. Тогава, колеги, колеги ние подкопаваме не само пакта за стабилност, е, но целият Европейски съюз е, подкопаваме европейската економика, тъй като ако приемем, че проблемите в държавите членки трябва да се решават непрекъснато, с непрекъснато увеличаване на дефицитите и дълговата тежест, то тогава ще има по-висока безработица и по-низки инвестиции. И така, господин председателю, уважаеми председатели, може би трябва да кажа, ако въпросът е дали ние като Европейски парламент подкрепяме да се спазва върховенството на закона или не, Отговорът може да бъде само един. Ние можем да обсъждаме как е, може да се вземе решение за замразяването на средства. Да, но трябва да имаме предвид, е, е, че ние разчитаме държавите с дефицит да изпълняват поетите от тях ангажименти. Ако някой тук иска да каже, че не сме имали предвид е, това, което е записано в законодателството. Тогава сме изправени много, от много по-сериозен проблем за европейската економика, финансовата стабилност и растежа в бъдеще. Заплахата не е от спазване на правилата, а да не се изпълнява тези правила догматично. Комисията а, е а, създадена за да следи за спазването на правилата, а не за тяхното нарушаване. Комисаря Крето, накратко. Искам само да ви кажа, че Европейската комисия е тук, защото иска да спазва правилата. Да, за първи път се организира тази процедура, но може да разчитате на нас. Утре ще информираме колегиума. В наш интерес не е да урязваме фондове или да прилагаме сляпо правилата. Както казахте, съществуват правила, те са прияти от парламента и съвета и трябва заедно да работим за това какво трябва да се направи, ако искаме да променим състоянието на нещата. Благодаря ви също така за това, че говорихте за споделеното управление и споделената отговорност между институциите и държавите членки. Смятам, че не бива да се обвиняваме един друг и да обвиняваме за лошото Страсбург или Брюксел, а за добрите неща да хвалим националните правителства. Благодаря, Педро Силва Перейра. Благодаря господин председателю, дами и господа комисари. Първото, което ясно трябва да се каже е, че депутатите са против замразяването на средствата и поне мнозинството от тях са, за, са против едно такова замразяване. Не искаме комисията да не спазва правилата, не. Искаме комисията да тълкува правилата интелигентно и да не взема контрапродуктивни решения. Такива решения ще е, доведат до пълно неразбиране у хората. Това е наказание. Е, такова е. И изобщо трябва да се откажем от тази идея, както се отказахме от идеята за глобите. Казвате, правилата ни задължават да замразим или поне да предложим замразяване. Но, дами и господа, има ли правила, в които има минимални изисквания за налагане на замразяване? Има ли правило, в което да е записана цифра? Знаете, че няма такова правило. Така че между нулата и горната граница Европейската комисия има право да определи каква сума трябва да бъде замразена. Ако вие ще излезете с предложение за замразяване на средства, дори едно евро над нулата, т.е. да бъде замразено, то няма правило, което да ви попречи. Т.е. вие може да решите дали да замразите нула, едно евро или максималната сума. Ако идвате тук, кършите ръце и казвате няма как да маневрираме, не може да правим, трябва да следваме правилата, ми покажете ни тогава а, защо не можете да кажете, че санкцията е 0 евро. Няма правило, което да ви, замръ... което да ви пречи. Когато колегата ви пита, може ли нулево да е замразяването и ви го предлага да го направите, господин Катайнен не каза, че това ще противоречи на правилата. Не го каза, защото не противоречи на правилата. това няма да ограничи правомощите на комисията, тъй като вие можете да се движите в определени граници. Вие може да спразвате правилата, но може да избегнете и несправедливо решение. Правилата ви задължават по свое осмотрение да вземате предвид принципа на пропорционалността и въздействието, което ще има вашето решение върху економиките на държавите, които засяга. Така че не казвайте, че то няма да има въздействие. Много, Многократно тази вечер сте казали, че няма, казахте, извинете, че няма да има въздействие. Говорите за един документ, който изтече в Политико, един брифинг, но там се казва, че решението няма да има незабавно въздействие върху инвестициите и програмите по настояще. Но има друга част, която като че не сте чели или може би не сте видели. Там се казва, че решението за замразяване на средствата ще забави инвестициите и няма да може лесно да се поеме това от економиките. И дори самата заплаха за замразяване вече пречи на инвестициите и в двете страни. Това е едно несправедливо решение, много сериозно решение. Може да прилагате правилата и да вземете справедливо решение и за двете държави. И това решение ще бъде да не замразявате средствата. Благодаря. Ah, no. Pablo <clears throat> Muchas gracias, eh, presidente. Благодаря. Господин заместник председател на комисията, госпожо комисар, помислете за имиджа, помислете за това каква картина рисувате. Економиката на Испания расте много убедително – Европейската комисия каза, че в сърцевината на политиката и е растежа. Е, кой ще ви повярва, ако направите нещо такова? Не съществува ли реална опасност реномето ви да падне? Защото ще наказвате растежа. Мислили сте за въздействието на всичко това, върху това как гледат на вас. комисията ще накаже държава, която е най-бързо растящата като економика в еврозоната и където се разкриват най-много работни места сега. Какво ще си помислят за хората извън Европа и как, какво ще си помислят гражданите на Европа, ако го направим? При един последен економически бюлетин се говореше за това колко са добри всички реформи в економиката, в трудовата сфера и се говори за това как трябва да се следват реформите в Испания. и е, как от една страна хвалим политиките на Испания и реформите, които прави, и същото време наказваме тази страна. Испания расте, защото там имаше реформи. Економиката на Испания расте, защото Европа също ни накара да направим някои реформи или посредством политиката на Централната банка от Франкфурт. Нека да не забравяме, че основната причина, поради която економиката на Испания расте, е несъмнено реформите, структурните реформи. Та за това искам да ви попитам. Ако бяхме спазвали всичко стриктно и бяхме спазили правилото за дефицита, щеше ли Испания да расте със скорост по-голяма от тези 3, и няколко процента, с които расте а, сега. И аз бих казал не. Как да го обясним на гражданите? Как да обясним на гражданите, че ни наказвате по причините, които изброих? Внимавайте! Фискалната консолидация е много важна, ако искаме устойчив растеж. Нека да не забравяме този аспект. Той е много важен. Благодаря. Thank you. Vice President Катайне. Господин заместник председател, заповядайте. Многократно го казах, ще го кажа пак. Не мога да кажа какво ще направи комисията, нито съвета. Но вие като законодател, когато вземате законодателни решения, за вас това не е отправна точка за тълкователни решения. Законодателят пише законодателен акт, който да е ясен и да е, ясен, да е, ясна, е, да е ясно намерението. То трябва да бъде ясно разбрано и само тогава законът е, е смислен. Поради тази причина, не само тук, но и в много други случаи, се обръщат към комисията с моба да тълкува правилата по начин различен от този, който е бил заложен от законодателя. Ние четем законодателството така, както е написано. Тълкуваме законодателството интелигентно, мисля аз, но има и ограничения за това какво може да се направи. Ако нещо не е отречено или забранено, това не значи, че то отговаря на духа на закона. Говоря по-общо. Вие като съзаконодател изготвяте законодателен акт и между редовете се вижда смисъла. Ако ми позволите, ще задам въпрос на господин Силва Перера. Смятате ли, че двете правителства ще излязат с проекто бюджети до 15 октомври. Проекто бюджети, които да отговарят на поетите от тях задължения. Аз лично вярвам, че това ще стане, тъй като това е нещо задължително. Необходимо е за тези държави. Необходимо е, за да може да им се вярва на тези държави, за да се разкриват работни места и да има инвестиции. Виждам подкрепа за двете правителства, за да могат те да направят нужното. Иначе няма как да се постигнат социалните ползи и новите работни места. Thank you. Благодаря. Very short answer, not a... Много кратък отговор, не реч. Имаше конкретен въпрос, конкретен отговор. Е, Комисаря фирма прегунта и Благодаря, зададахте ми въпрос. Мога да кажа, че не става дума за вяра, вярвам ли, е, дали те ще излязат с тези предложения. Това е политически въпрос. Това е политически ангажимент, който са поели двете правителства. Е, в случая не говорим за това. Не може ние да правим прогнози за бъдеще. Това не е темата. Говорим за съдържанието на предложението, което трябва да направи Европейската комисия. И това съдържание е несправедливо, неразумно, и това мисля аз за решението на комисията. Благодаря. Продължаваме с слота за други три комисии. По 4 минути, не по 2 минути. 4 минути, казва председателят Хосе Менуал Фернандес, бюджетна комисия. Е контра... Благодаря. Комисията по бюджета е против замразяването на структурните инвестиционни средства за Португалия и Испания. Европейската комисия и съветът вече решиха да не налагат санкции на тези две държави по процедурата за дефицит. Това беше правилно решение, което спази правилата. Регламентите, законодателството, цялото европейско законодателство бе спазено. Защо? Защото се полагат усилия от тези две държави. Всички знаят, че Хората положиха усилията, работещите, семействата, младите хора, учениците, студентите, фермерите, институтите, всички испанци и португалци положиха тези усилия. След това добро решение да не се наказват държавите членки. Сега искаме да накажем бенефициерите, които пак са граждани. Първоначалното предложение беше за глобата. Това бе от, отменено или нерешено, но следващото спирането на средствата ще окаже своето въздействие върху конкретноспособността и растежа. Искаме принципите на регламента да бъдат спазени. Нужно е да не замразявате средствата, тъй като едно замразяване ще бъде несправедливо, то ще наруши принципа за равното третиране на държавите членки. Ако Португалия не беше отговорила на изискванията за структурните фондове, то тогава щеше да се налага да я спасяваме сега и да набираме средства, което щеше да доведе до още по-голямо съфинансиране пропорционално в програмите. Правилата трябва да се прилагат разумно. Европейската комисия каза през юни посредством корекцията, техническата корекция, а, вие го знаете, госпожо комисар, че средствата бяха увеличени за Испания, Гърция и Италия. Над 1 милион евро бяха отпуснати за Испания а сега искате да спрете плащанията за Испания. Това са глупости. Никой не ги разбира тези неща, които правите. Това, което казвате, много ни притеснява. Казахте, че това замразяване няма да попречи на прилагането на програми. Не е така. Не е вярно това. Обеден съм, че комисарите знаят разликата между поети задължения и плащания – необходимо е разрешение за плащане. Това е логично следствие от е, процеса. Ако замразите всичко това, то тогава няма да има изобщо плащания. И не говоря само за нови проекти. Португалия, както знаете, госпожо комисар, е водеща, що се отнася до освояване на средства. Няма държава, която да се справя толкова добре по освояването като Португалия. Сложили сте един таван от 900 милиона. Португалската поли... е, економика трябва да стигне до това. Обед убеден съм, че комисаря по регионалната политика не иска да погребе регионалната политика, защото структурните фондове, кохезионните фондове не се прилагат добре в много държави членки. Знаете, госпожо комисар, че когато няма разрешение за плащане, това ще доведе до влушаване на а, начина по който ще се разглежда досието Португалия в бъдеще. А, това ще бъде неправилно решение, това ще бъде политическа грешка и ние ще се изправим срещу нея. И ще посочим с пръст виновниците. Чухте какво мисли Европейския парламент за това. Смятам, че большинството от колегите, които говориха по въпроса, съвсем ясно го заявиха. Благодаря. Благодаря. Сега... Накрая, накрая, накрая. Добре. Нека да покажа малко гъвкавост. Надявам се комисията да покаже гъвкавост. Аз искам само да ви кажа, че от самото начало казах, че тази мярка няма нищо общо с начина по който освояват средствата тези две държави. Първото ми посещение беше в Португалия, защото исках да поздравя Португалия. Това беше първата държава, която бе освоила всички средства от програмен период 2007-2013. Една година преди крайния срок. Така че от тази гледна точка това не е свързано с е, работата по места. Както казахте, Португалия е сред отличниците. Отличниците, вие го казахте. Thank you София Рибейро. София Рибейро за две минути. госпожо и комисар, господин комисар, ние сме против всяко замразяване на плащанията за Португалия и Испания, както го казахме пределно ясно в доклада за европейския семестър, прият миналата седмица. Ситуацията е доста шизофренична. Тези страни са спазили ангажиментите си. Ситуацията, освен това, е и временна, защото срокът, който имат тези страни да спазят изискванията, още не е изтекал. Господин Катайнен каза, че Португалия в миналото е направила чудеса. Е, страната се стабилизира и вече бележим растеж. Така че е, застрашаването на инвестициите няма да помогне на растежа. Не е възможно да има инвестиционни фондове от първа категория и втора категория, и двете имат много важно значение за териториалното сближаване, защото по този начин се заздравяват институциите и фирмите създават работни места. Ние трябва да покажем солидарност с Испания и Португалия в много по-голяма степен сега. Комисията сега е като лекар, който казва на пациента, какви лекарства трябва да вземе, но пък не дава рецепта за лекарствата. Ако прилагаме мерките по... без да се замисляме за последиците, ще отговорим и на очакванията на гражданите. Или ще продължим с усили или ще продължим да увеличаваме пропаста между гражданите и институциите, или а, е, трябва да положим усилия това да не стане. Господин Прието, две минути. Благодаря, господин председател. Господин председател, чухме а, е, какви са намеренията на законодателя. Аз бях докладчик на социалистите за реформата за Европейския социален фонд и законодателят беше критично настроен към включването на макроекономическите условия. Приехме го само след като се прие клауза за гъвкавост. Мисля, че не трябва, фискалната консолидация не трябва да предопределя всичко. Да, вярно е, че правилата трябва да се спазват, но пък правилата могат да се прилагат по гъвкав начин. Въпросът е как да бъдем ефективни, но ние не ни казвате каква политическа цел преследвате, когато предлагате замразяване на фондовете за Испания и Португалия. Тъй като вие ще навредите на МСП, които са локомотива на растежа. Ако искате да помогнете на страните а, да спазят изискванията за дефицит, бъдете твърди с правителството, но не с фирмите. Ако има политическа воля, има и възможности за политическо маневриране. Член 12c казва, че санкциите могат да бъдат замразени. В Испания правителството спомена своите предложения. Не е нужно да се чака до 15 октомври, за да се представят предложенията. Член 23 допуска гъвкавост и гъвкавостта върви ръка за ръка и със справедливост. От името на Комисията по селско стопанство, госпожа Гарсия. Благодаря. Искам да отговоря на въпрос зададен в комисаря Кастайне. Да, законите трябва да се спазват, за това са написани. Това въжи и за условията. Но госпожо комисар Крецо, голяма част от правилата регламентират неща, които не ни харесват, но трябва да се спазват. Винаги има някаква специфика, понякога твърде стрихното спазване на правилата води до несправедливост. Испанското правителство ще направи всичко възможно, което е необходимо, Ситуацията е, е извънредна за Испания. Безработицата е огромна. Но нека да кажа е, няколко е, думи за фонда. Е, знаете, че в Испания има програми за развитие на селските райони. Много от тях бяха прияти миналата година. Нито един от регионите не успя да започне същинска работа по а, тези проекти. И тук и средствата не са стигнали още до регионите. И така и имаме фондове за развитие на селските райони, фондове за подобряване на селското стопанство, на рибното стопанство. Ние спазваме изискванията. В обща сълскостопанска политика се е предвидено процента да се промени на нула поради извънредната ситуация. Испания и Португалия се натъкват на специфични проблеми, тъй като трябва да спазват изискванията. Господин Мело. Очевидно е замразяването и санкциите са едно и също. Португалия не заслужава това. Ние съкратихме дефицита си от 11% през 2010 година до почти 3%. Не заслужаваме санкция, по-скоро насърчение и похвала. Всъщност, вие наказвате добрите ученици, отличниците. Моят въпрос е, Когато Московиси беше министър на финансите в правителството на Жопе във Франция, комисията направи това, което беше казал, че ще направи. През 2010 година Московиси си по ангажимент за 3% дефицит. И Европейската комисия държеше да се спазят изискванията, но заедно с това отпуснаха на Франция две години допълнително. Сега целта, която беше поставена на московиси, беше 2%, а той постигна 3,5%. Защо не се приложиха процедурите за дефицита спрямо Франция? Защо санкционирате Испания и Португалия, след като не, санкционирахте Франция? Знам защо. Вие наказвате Португалия за положените усилия, за огромните жертви, които е, направиха гражданите на Португалия. Програмите за приспособяване доведоха до рецесия. Комисията знаеше, това, че това ще се случи, но Португалия, независимо от това, тръгна по този път. Това не беше нещо, което не можеше да се предвиди. Дефицита тогава беше 3%. какво щеше да се случи с а, банка в Португалия, ако се случи, ако се беше случило това, което се случва с Deutsche Bank сега. И председателят на Комисията по рибно стопанство, Ален Къде за 4 минути благодаря. Изказвам се като председател на комисията по рибно стопанство и фонд за, и за, за фонд, който засяга Испания и Португалия. Искам да кажа, че съм против на замразяването на фондовете, тъй като става дума за политически необоснована мярка срещу тези страни. Изпълнението на такава мярка винаги трябва да отчита социално-економическите условия в съответната страна. В момента аз се чувствам испанец и португалец. Не е сега момента за такива мерки. Това ще бъде катастрофално от политическа гледна точка и за Испания и Португалия, и за цяла Европа. Европейските граждани са достатъчно е, отчуждени от Европа. Е, госпожо комисар, хем, е, хем хвалите Португалия, хем предлагате да тя да бъде санкционирана. Като председател на Комисията по рибно стопанство, аз съм против тази мярка. Господин заместник председател Катайна. Ние мисля, че никой не може да каже, че комисията прилага сляпо правила, без да ги тълкува. Всъщност обвиняват ни в тъкмо обратното. И причината, поради която Испания и Португалия не са били санкционирани до сега, е, че използвахме възможността за маневриране и приложихме правилата по интелигентен начин. Отчетахме политическата и економическата ситуация, така че не може да се говори за сляпо тълкуване или приложение на правилата. Обедени сме, че и двете правителства полагат максимални усилия в трудни условия информирани, информирани сте за мащабите на а, неосвоените бюджетни а, кредити, независимо от бъдещото ни решение за замразяване. Но както беше казано вече, в има споделена отговорност. Държавите членки трябва да е, свършат своя дял и европейската солидарност е, също е, играе своята роля. Имаше погрешно смесване на различните мерки. Аз ще споделя с вас само личния си опит. Аз бях министър на финансите в момент, в който се приемаха пакетите за финансова помощ. Много беше трудно, защото между държавите членки нямаше доверие. Първо, нямаше система за това как да се как страните да си оказват взаимопомощ при криза. Е, създадахме система, която се възприе като е, справедлива. Сега имаме система, която имаме нормативна рамка, предвиждаща е, изпълнението на едни и същи мерки спрямо всички. Аз съм убеден, че една от основните ценности на Европейския съюз е солидарността. Но хората трябва да са сигурни, че системата е справедлива. И когато комисията тълкува правилата, не бива усилията ни да бъдат насочени единствено към заобикаляне на закона, а към спазването на правилата, отчитайки обстоятелствата, но и да спазваме правилата по устойчив начин. Искам да ви благодаря за този разговор. Той беше много плодотворен. Изпратихме писмо на парламента преди два месеца и половина. Винаги сме готови да участваме в дискусия. А, и аз съм ви благодарен за да нея. Комисаря Крецо, искам и аз да изразя своята благодарност за тази много открита и честна дискусия по един много болезнен въпрос. Съгласна съм, че не е лесно, но заедно с това трябва да кажем, че такива са правилата. Последния въпрос, който получих, не е много точен. Не става дума за това, че аз или комисаря Катайнен сме взели някакво решение. Господин Ван Нисерой каза, че в предишния мандат се е води разгорещен дебат за макроекономическите условия. Някои от гласувалите казаха, че тези условия са положителни, така че нека да се замислим и да не се създава впечатлението, че сме снисходителни към едни пък сляпо стрикни към други, можете да разчитате на нас, че утре ще предадем вашето становище на колегиума на комисията. Комисията ще вземе решение, но съм убеден, че председателите на политическите групи в парламента също ще излязат със становище и съм убеден, че комисията ще вземе под внимание вашето мнение. Искам да ви уверя, че ще споделя всичко това, което чух тази вечер с колегите си в Европейската комисия. Председателят, благодаря. И аз мисля, че диабатът беше много плодотворен. Разбира се, както казахме в началото, това не е краят на диалога и трябва да напомним на комисията, че не може да се вземе е, решение без да приключи структурирания диалог. Бюрото ще взе, ще направи оценка. Аз не мога да направя оценка, не мога да е, предварително да кажа дали парламентът поиска е, структурирания диалог е, да продължи. Това е по буквата и духа на закона. Това като първо. Второ. Да, може би тълкуваме по различен начин на духа на закона. Но е пределно ясно, че буквата на закона от една страна предвижда задължение да се предприеме действие, но не е предвиден срок. Това е буквата на закона. Може да има разногласия по духа на закона. Последен коментар. Трябва да кажа, че аз очаквах малко повече конкретни данни и детайли за това какво ще бъде конкретното предложение на комисията, коя програма и каква сума. Не мога да кажа, че приклю... сме приключили диалога, защото все още не съм чул конкретни имена на програми, нито пък цифри. И това ще трябва допълнително да се обсъжда с комисията. Госпожо председател, само няколко думи. Процедурен въпрос. Аз няма да участвам на заседанието на координаторите, ако може на португалски. Аз отправих е, искане към двете парламентарни комисии. По регламента от 2011 година на парламента и съвета. Разпоредбите на регламента предвиждат комисията да може да прикани държавите членки, които са предмет на регламента, да участват в структуриран диалог. Аз съм юрист и ми е странно, че вашето че вашите заключения се разработват без да може да участва моята страна. Всичко това е много ясно за всички нас. Искам да благодаря на всички членовете на двете парламентарни комисии за честния диалог. Благодаря ви за това, че положихте усилия да обясним на гражданите онова, което предприемаме. Що се отнася до следващите стъпки, искам да поканя координаторите на двете комисии и бюрата на двете комисии да останат на закрито заседание в тази зала и да вземем решение за това как да проведем структурирания диалог. Очевидно това е първата, това е само началото на този структуриран диалог. Благодаря ви. Закривам заседанието.